На тем закончилишме тен порządek. И така приключваме тази точка от дневния ред. Cari colleghi, l'ordine del giorno reca eh, le... Уважаеми колеги, следващата точка от дневния ред предвижда изявление на съвета и комисията по пакета за финансови надзор. Прего. Uh, uh, Извинете, мислех, че предстои дебат на спонтанни изказ... че предстои спонтанни изказвания по предходния дебат. sulla dichiarazione е, sul pacchetto della vigilanza finanziaria. Però io... Ще има такива спонтанни изказвания по пакета за финансовия надзор, но трябва да настоя за много стегнати изказвания, защото сме доста закъснели, а пък ни предстои, е, ни предстои дълго гласуване. Така че, е, действително ще трябва да спазим петте минути, които ни се полагат за спонтанните изказвания. Сега давам думата на съвета и по-конкретно на господин Райндерс. Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, с голямо удоволствие е, се връщам отново в парламента, за да е, говорим отново за финансови надзор. Обсъдихме вече този въпрос веднъж е, след съвета по економически и финансови въпроси и законодателният пакет по финансовия надзор вече в парламента и, под... и е... ще бъде поставен на гласуване. Целта е да се справим с някои сериозни предизвикателства в Европа. Вече е чухте в предходното изявление на съвета коментари по този въпрос. В крайна сметка, последното десетилетие не е било много добро. Имаме доклада Ланфалуси за финансовия надзор и вече има сериозни мерки, които са предприяти. Предприема се и прогресивна сближаване на, финанс, на системите за финансов надзор и а, е, а, е, се оказа, че а, е, съветът не е бил достатъчно амбициозен а, преди финансовата криза, защото а, кризата не бе предвидена и не бяха предвидени всичките и последици. За това се предлага създаването на Европейски съвет за системен риск. Той ще е оперативен и ще работи заедно с Европейската централна банка, чието председател съвсем ясно заяви, че е, поема ангажимент е, да е, предостави всичките си умения, опит и експертиза, за да заработи този съвет по-добре. Съветът трябва да е по-силен, по-добре поставен с по-силни правомощия, за да може действително да предотвратява кризи. И съществува и трябва да, имат, да има съответните правни инструменти, така че е, действително да налага мерки, ако това не се постигне на национално ниво. Необходимо е това, за да може пазарът ни да се засили в сравнение с третите страни. Ще има и е, колегия на надзорници и ако не бъдат въпра... решени въпросите на национално ниво, те ще трябва да се решат на европейска. Но все пак ежедневната работа по надзора остава в ръцете на националните надзорници. Това е сериозна промяна. Белгийското председателство а, постави финансовите пазари на първо място сред своите приоритети – Продължаваме да работим по изграждането на един уникален по своята същност модел на надзор. Също така трябва да имаме предвид как се развиват надзорните органи в големите страни партньорки. Втория въпрос. Европейска Европа има за цел да изгради е, системата си за финансов надзор, без да слага граници. Действително Европа е отворена и се надявам, че днес ще гласувате за законодателния пакет, който е резултат от една година съвместна работа на различните институции, които работиха по него и така ще се докаже, че Европейският съюз не изостава, напротив, Европейския съюз играе водеща роля в процеса подкрепен от Г-20. Днешното гласуване ще е историческо гласуване. И третото предизвикателство, което стои пред нас е, е да се занимаем с архитектурата на тази система. Тук говорим за макропруденциални, децентрализирани инструменти, които да координират работата на национално ниво, а не да заместят надзорните органи на национално ниво. Системата ще се развие постепенно и а, няма да има момент, в който да смятат, че си е свършила работата и а, трябва да приключи да действа. Всички също така говорим и за трансатлантически мерки и създаваме органи, които имат за цел да работят по въпроса за риска. Е, е, особено, що се отнася до директивата Омнибус 1, по която гласува парламентът днес, но има и други законодателни мерки в тази връзка. И така, госпожо председател, господа депутати, Днес се намираме на края на първата решителна фаза на този процес и много се надявам, че а, днес ще гласувате в подкрепа на предложения пакет. И се надявам, че а, госпожа а, Гунер Санчес преседа и други, всички, които работиха по този пакет, както е, и комисаря Бърния. Искам да благодаря на всички и на техните екипи, защото работиха по изключително конструктивен начин и достигнахме до един пакет на текстове, е, които са вече изменени по достатъчно добър начин и ще се гласува по тях днес. Надявам се, че след това ще можем да продължим последващия набор от текстове, които да актуализират тези разпоредби. Това бе желанието и на моя предшественик. Съвета и е много важно да работим и по Европейския инвестиционен фонд и е, да приемем графика заедно с комисаря Бърния. Благодаря. Давам думата на комисаря Бърния. Е. Господин председател, уважаеми депутати. Споразумението за разширяването на финансовия надзор, по което ще гласуваме днес, след малко, идва почти една година след приемането му от комисията. Тоест, с право може да говорим за една историческа дата. По отношение на регулирането на финансовите пазари на нашия континент. Отначало реагирахме само на международното развитие. В Вашингтон на срещата на върха на Г-20 през ноември 2008 година имаше работна група под ръководството на Жан Лозие, Направихме заключенията и на базата на тези заключения работихме по-нататък. Много благодарим на Жак. С това споразумение имаме, ако искате така да се каже, една рамка, в която са заложени най-различни инициативи, които предстоят да бъдат развити. Продукт за продукт, пазар за пазар, финансов субект след финансов субект. На 13 януари поех ангажимент за създаване на един функциониращ надзор. Това е рамката, по която ще гласуваме. Това е основата за по-нататъчни дейности в този сектор. Тази рамка ще ни даде възможност за доверие в финансовия надзор. Искам да благодаря на Хансенчас Преседо, госпожа Гола, господин Киголд, естествено и на докладчиците, доклад, и, и докладчиците в Сянка. Искам да благодаря и на господин Рендърс, той е председателя на съвета Екофин. Той и неговите сътрудници свършиха много решаваща работа и благодарим на шведското и на испанското председателство, които подготвиха рамката. Не е странно да благодаря на Дейвид Райт от името на комисията. Всъщност той е заместник председател на финансовата служба и ще ни напусне след няколко дена. Моето убеждение е, че този човек е пример за дипломатическата служба. Добавената стойност на Европейския парламент е на лице. Тя е решаваща. Става дума за посредничество, за спешност, за надзор – за правните норми, става дума и за защита на потребителите, за превенцията, за защита от токсични финансови продукти, за трансграничния характер, за институциите, които ще се изграждат и освен това, и тук искам да благодаря на Оли Рен и неговите сътрудници, за създаването на Комитета по системни рискове. И тук е, парламента бе ангажиран много активно. Всичко наистина е компромис. Някои е, колеги биха искали по-нататъчни стъпки, комисията до известна степен също. Например, по отношение на техническите норми, според нас това не е пример за други сектори. Това ще обясна писменно в едно свое изявление. Но сега Става дума за вашето одобрение, защото Европа ще се е споразумяла за една финансова система за следващата година, която ще отговаря на актуалните потребности на банките на финансовите пазари. Банките, нашите банки работят транснационално и това е една характерна черта на тези, на нашите банки. Затова ни трябват по-добри инструменти за превенция на кризите и на рисковете. Европа реагира, Европа научи урока си от кризите паралелно с американците и други континенти във връзка също така с работата на Г-20. По отношение на службите, институциите, които ще, ще започнат своята работа от 2011 година. Имаме работа още да свършим по отношение на техническите аспекти и финансовите аспекти. Трябва да номинираме директорите на тези институции, но единствения критерий при номинациите на тези хора ще бъде тяхната компетентност, тяхната възможност да допринесат за това, че тези нови институции да работят успешно. Сигурен съм, че новият председател на тези на, на този комитет за финансов риск. Ще бъде много компетентен човек. Дами и господа, ще напълним със съдържание тази рамка. Отначално, отначало ще се постараем тези институции да поемат ролята, която сме им предписали на европейски на европейско равнище. Ще има органи, които ще следят празните продажби, дериватните продукти, ти своповете. Е, всичко това ще бъде регулирано на европейско равнище. Но не само това, това ще е един интегриран подход. Ние искаме е, финансовата система да стане по-прозрачна и по-регулирана по предвидим Естествено става дума и за частния капитал, за хедж фондовете, става дума и за прилагане на Базел 3 за банковия капитал. В последствие ще се занимаем с, с директивата за финансовите услуги. Ще създадем и европейска рамка за управление на рисковете. Всичко това ще допринесе за това да избегнем по-нататъчни тежки кризи. С това искаме да защитим потребителя и да накоплатеца. Ние сме отговорни пред гражданите. По отношение на банките и по отношение на околната среда, превенцията винаги струва по-малко, когато има криза и трябва да се реагира. 70% от брутния вътрешен продукт на Европа отива за разходи за превенция в банковия сектор. Превенцията обаче винаги е по-ефтина от реакцията на вече настъпила криза. Ние действаме в унисон със съобщението и решението на комисията и съвета. Решенията от тези документи ще приложим решително на практика. Надявам се на вашето одобрение и да може наистина да направим това, което сме решили до края на 2011 година. И една лична забележка. честността на нашите разговори ме прави оптимистичен за бъдещето. И от името на всички служби на Европейската комисия ви благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега е, представителите на политическите групи имат думата. Най-напред е, господин Гарсия Меркало от НП. Благодаря, госпожо председател. Днес е един добър ден за Европа. През декември не можахме да постигнем добро споразумение. Имаше проблеми и благодарение на усилията на председателя на Европейския парламент, председателя на Европейската комисия и на съвета, имаме добро истинско общо европейско споразумение, което отговаря на изискванията за демократичност, поставени от Европейския парламент. Споразумението е разработено така, че всички органи в Европейския съюз да отговарят на едни и същи изисквания, да подлежат на един и същ контрол. И когато те се отклоняват на национално равнище от изискванията, ще могат да се предприемат мерки. Искаме да избегнем системния риск и не искаме отново да изпаднем в положение, в което да накоплаците плащат сметката на безотговорните и разточителни банки. Европейският парламент не е послушно кученце, което следва всички предложения на съвета. Европейският парламент е лоялен и сериозен партньор и съюзник на комисията и съвета на равноправна основа. И искам да благодаря на господин Барния, на господин Райндерс за всичко, което постигнахме с общи усилия. Благодаря. Благодаря. А сега за групата на социалисти и демократите, господин Скинър. Um, благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря, благодаря на господин Райнер, благодаря на Девид Райт за неговата дейност. Благодаря на всички колеги в залата. Действително, постигнахме големи успехи, но въпросът е такъв, или успяваш да хванеш момента, или момента те хваща. Финансовата криза е, създаде нови агенции, които са добре дошли и много необходими в Европа и не само в Европа, по целия свят. Правомощите, дадени на тези институции, трябва да бъдат е, обвързани и с сериозни отговорности. Трябва да сме амбициозни и да имаме сериозни цели, които се споделят и от гражданите ни, защото и техните работни места и стандарт на живот зависят от тези институции. Това е тема, която често е в центъра на вниманието, но не всички успяхме да постигнем онова, което искахме да постигнем в тази област. Парламентът настоя за по-големи правомощия на европейско равнище против желанията на държавите членки. Има депутати в парламента, които искат още по-сериозен надзор, пряк надзор от страна на Европа и се надяваме, че ще бъдат предприяти подходящите мерки, когато се наложи да се запълват пропуските малко по-нататък. Тези предложения са направени от хора с многогодишен опит в областта на финансовите услуги. При всички положения кризата бе криза свързана с богатството, а, а не с дизайна, не с архитектурата на системата. И мерките бяха свързани с богатството много по вече отколкото с архитектурата. Затова ние настояваме за още по- сериозни е, мерки. Искаме съвместната комисия да действа амбициозно и да бъде елиминиран системния риск. Искаме също така на ръководителя на Европейската централна банка да бъде дадена и надзорна функция но се опасявам, че не всеки е готов да поеме такива ангажименти. По-рано економиката бе тип казино. На това трябва да бъде поставен край и трябва да имаме сериозни планове за бъдещето. Тук говорим за хората, за техните спестявания, за техните домове, за техните работни места. Необходим ни е бърз и сигурен растеж на економиката. Благодаря. Господин Скинер, приемате ли е, един въпрос от господин Дартмут? Господине, на каква основа допускате, че преценките и решенията на новите европейски институции ще бъдат по-добри от решенията, които се вземат от регулаторните органи на национално равнище. Speech, Ако изслушахте моето изказване, мисля, че трябва да сте забелязали, че ще има съгласуваност с националните органи, няма да се работи против техните интереси. А така или е, иначе, демократичните процедури на парламента ще бъдат изцяло спазени. Според мен, така ползваме предимствата и на двете системи. Ако смятате, че можете да си седите на а, вашия остров и ще бъдете а, предпазени от всички злени на този свят, боя се, че се заблуждавате. Тежка беше пуката, която научихме. Благодаря за групата АЛДЕ. Госпожа Болс, една минута. Благодаря, господин комисар. Господин министр, успяхме. Влакът на архитектурата на надзора тръгна от гарата и се надяваме той да се движи много добре. Все пак финансовото законодателство в Европа все още е като швейцарско сирене. Твърде много дупки има в него и все още е разпокъсано. Има твърде много актове. Това е срамно и се и ще продължи да е така, докато а, не създадем един действителен а, единен пазар на финансовите услуги. Новите законодателни мерки ни дават възможност за европейски надзор а, и е необходимо всички решения да бъдат в отклик на това, което се случва в, на пазара. А, ще се работи заедно с националните а, надзорни органи и ще се и се надявам, че няма да се копират лошите решения и на други места и така да се разпространяват като зараза. Благодаря за групата на зелените. Има думата господин Гигъл за две минути. Working. Ah, thank you. So, also ich denke, heute ist wirklich аз мисля, че днес е наистина един ден, в който се полага нов камък в европейската къща. Има много лъжи, които казват, че след финансовата криза нищо няма да се случи. И много хора смятат, че се намираме в фазата на ренационализация. Европа научи своя урок, но трябва ясно да кажем, че има неща, които трябва да продължат в рамките на това финансово законодателство. Бе постигнато много важно нещо и това се случи. Това беше възможно, защото различни сили в парламента работеха заедно и успяха да се противопоставят на опити, които не искаха, на хора, които не искаха да се получат от кризата. Но въпросът е какъв ще е персонала на тези институциите, на тези нови институции. Каква ще е ползата от тези институции, ако няма достатъчно персонал? Получихме сигнали, че това не е ясно. И втория въпрос. Какво ще се случи с председателя на този надзорен орган? И тук трябва да се погрижим персоналът, който ще вземе постовете в тази институция, да е компетентен. Ние искаме прозрачност за съответните разпоредби при счетоводството на транснационалните предприятия. И от комисията разбрахме, че ще има докладване от, от всяка страна, ще има комуникация с всяка страна. Това е достойно за приветстване. Освен това, въпросът за пазарните микроструктури те трябва да бъдат поставени също под надзор. И на последно място, надявам се, че и въпроса за финансовото и економическото управление ще се подходи със съгласуваност и парламента също ще има възможност за изказване на мнение. В противен случай съветът, за съжаление, няма да може да приложи общностния метод. Благодаря. Сега от името на консерваторите е, господин Свитен Барне. Финансовата криза създаде голяма несигурност е, за финансовите услуги и обществените финанси. Банките, финансовите пазари, е, търговските дружества, правителствата всеки ден страдат от тази несигурност. Въпреки, че има признаци е, за възстановяване, несигурността трябва да бъде премахната. Особено по отношение на регулирането, включително и по въпроса кой в бъдеще ще регулира и кои ще бъдат институциите. Европейският парламент участва активно в дискусиите кой, какво, къде, кога и как е, ще е, регулира. Резултатът е балансиран. Балансът е между правителствата, които а, вземат решенията за надзора и европейските органи, които приемат единните а, правила. По такъв начин а, се а, усъвършенства контрола и хоризонтално и вертикално. А, новата европейска система на централните банки балансира защитата на дънакоплаците и необходимостта от развитие на економиката. Всички сме силно заинтересовани от развитието на нови механизми за финансовите пазари, включително наблюдението на глобалния риск за е, банките и еднакви процедури във всички държави членки, както и допълнителни е, мерки за взаимодействие, посредничество и прилагане на единни правила от всички финансови центрове и всички играчи на пазара. Този баланс председателят моли оратора да говори по-бавно. Набирането на високо квалифицирани е, кадри обаче ще бъде от първостепенно значение за успеха. По-нататък и аз призовавам да се положат всички усилия в тази посока. Благодаря. Благодаря. Сега за Обединената левица господин Клуте, две минути. Благодаря. Искам най-напред да благодаря на колегите, през, които работиха през последната година по този пакет. Мисля, че докладчикът и, доклад... и докладчиците в Сянка постигнаха много добри резултати. Смятам, че това беше оптималното, което можеше да се постигне. От гледна точка на, нашата, на моята политическа група искаме да бъдем резервирани, не искаме да се впускаме в критика. Има три неща, които според нас обаче не са ясни, а именно компетенциите и правомощията на тези надзорни органи не са ясни. Е, бихме си пожелали по-добро уточнение на тези правомощия. Освен това бихме искали надзорни органи в, на повече места но може би концентрирането на надзорните органи в едно място ще направи работата им по-ефективна и, както бе споменато, персонала трябва да отговаря на критериите за компетентност. Мислим, че това решение е едно важно решение в правилната посока, в посока на регулация на финансовите пазари. Това е много необходимо. Но според нас би трябвало да последват и по-нататъчни стъпки, за да се постигне едно истинско, ефективно, ново регулиране на финансовите пазари. За да може да достигнем една точка, в която европейското законодателство ще предотврати бъдеща криза. Ние ще действаме в тази посока. Има някои законодателни предложения, които вървят в тази посока. Надяваме се с целият пакет да постигнем добри резултати. Но, резултати, но, мисли, но мисля, че все още има какво да се свърши. Благодаря. Следващият оратор, господин Плум. Две минути и половина. Uh, Господин комисар, когато се срещнахме за първи път, аз изразих своите сериозни притеснения за това, че управлението на Лондон ще се премести в Брюксел. Тогава се изненадахте, но трябва да ви припомня, че откакто вие поехте своята длъжност, Нека да ви припомня, че е, много голяма част от брутни вътрешен продукт на Великобритания идва от финансовите услуги. Е, много голям процент. 45 милиона лири дневно се изпращат към Европейския съюз за подкрепа на един доста подозрителен по своето естество европейски проект, който не ни е донесъл кой знае какво, е част от сметката, която ние трябва да плащаме. Нека да ви припомня, че големите заплати и големите пенсии не растат по дърветата. Нека да си припомним и какво се случи с страни като Австралия и Канада, които са слушали, които са преминали през подобни ситуации, вие тогава казахте, но те са много далечни страни. Мисля, че този тип подход не е подходящ. Тук говорим за някакъв мишмаш на некадърни бюрократи, е, е, скрити комунисти е, и всякакви други куковци от най-различни политически, е, от части на политическия аспект. Резултатът е, ще бъде ужасен във всички области. Е, риболова, селското стопанство, енергетиката и, о ужас, единната валута. Удивително е как приемаме подобни неща. Няма ли начин поне веднъж по някаква случайна грешка по някакво случайно стечение на обстоятелствата Европейския съюз да направи нещо като хората. Така че, е, честно казано, не мога да разбера какво се случва в Великобритания. Е, ако Дейвид Кемерън беше в, в битката на Трафалгар, нямаше да има колоната на Нелсън. Благодаря, давам думата на колегата Соза Вангер. Искам да поздравя всички, които работиха по пакета за финансовия надзор, особено администрацията и членовете на Европейския парламент. Наистина финансовата криза беше едно предупреждение за Европа. Ние изпуснахме възможността до някъде да възстановим общите европейски институции. Сега има крайно ограничен обхват на действие на европейските органи в сравнение с националните. Също така е жалко, че не успяхме да постигнем подобна степен на интегрираност, каквато имаме при системата на европейските централни банки. Върхът е далеч и ние сме в полите на планината. Благодаря. Продължаваме с останалите оратори. Започвам с господин Гозе с минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, искам да ви поздравя аз съм дълбоко впечатлен от добрата работа на парламента и искам да подчертая, че без съдействието на парламента този надзор не би могъл да бъде формулиран на европейско равнище. Е, господин председател на Екофин съвета, мисля, че би било хубаво, ако може скоро да намерим решение на една тема, за която вие много се ангажирахте. Би било добре, ако с ваша помощ бихме могли да намерим решение за, за хедж фондовете и за личния капитал, собствения капитал. Искаме да подкрепим комисара, искаме да доставим камъчетата, които все още липсват в цялостната картина. Трябват ни разпоредби, които могат да уловят вътрешните рискове на финансовите системи. Благодаря на Девит Райт. Той много допринесе в нашия парламент и, и, и се надявам, че може да очакваме помощ от него и в други случаи. Господин Санчес Расеро, е, две минути и половина. Господин комисар, господин председател. Това, което постигнахме на първо четене днес е страшно важно. Това е старо желание в рамките на Европа. Това е инструмент, който ще ни, пом- по... ще ни помогне да подобрим конкурентоспособността и финансовата политика в рамките на Европа. По този начин може да направим стъпката може да поправим пропуска между глобалните пазари и надзорните органи. Това беше пропуск. Сега това може да, да, да се промени. Може да се подобри това, което в рамките на националните държави не вървеше добре. Имаше дефицити и надзора до момента не функционираше добре. Но европейския надзор – трябва да се ползва от доверието, доверие, което ще получим от една добра функционираща реформа. Трябва ни система за международен надзор. Парламента работи сплотено, за да има по-добро равновесие, за да има възможност за ликвидност и за да има възможност за защита на потребителите и тънокоплаците, както и притежателите на сметките. Трябва да предотвратим кризисни моменти, рискове и би трябвало да забрави, забраним токсичните финансови продукти. Е, трябва да интернализираме разходите, трябва да осигурим и по-нататъчното функциониране на Европа в кризата. Директивата Омнибус ни дава възможност за секториално законодателство. Всички Европейската система би могла да стане по-прозрачна, благодарение на сътрудничеството. В същото време има и срокове, които предполагат прилагането на тази реформа, а именно преди декември 2012 година. Благодаря на всички, които се ангажираха в работата на този, по този пакет. Днес имаме първите резултати, но това означава, че европейската демокрация е играла тук наистина голяма роля и демокрацията трябва да съблюдава спазването на законите. Ако искаме по-добри финанси, трябва да разчитаме и трябва да изискваме по-добра демокрация. Благодаря. Една минута. Госпожа Голард. Господин комисар, господин министр. Много неща са казани, е, много е, бе постигнато съгласие. Благодарим е, на всички и довиждане. Но за бъдеще, нека да ви припомня, че този тип упражнения не трябва да се имат за цел единодушно споразумение между държавите членки, което да се Пусне към парламента с инструкции, че трябва да се гласува по него бързо, защото пазарите чакат. Е, тук говорим за много сериозни мерки и трябва да работим по тях заедно. И това е въпрос, който повдигам и пред господин Райндерс и пред господин Бариен, Ние в парламента трябва да участваме още от самото начало в тези процеси, за да можем да изпълняваме своите правомощия по процедурата за съвместно вземане на решение. Трябва да се работи с Комисията по економически въпроси на парламента, както сме поискали от самото начало. Благодаря, господин Фербер, минута и половина. Благодаря. Уважаеми колеги, мисля, че днес е добър ден за, не само за европейските институции, но и за хората в Европа, защото стана възможно две години след срива на Лемон Банк да направим първите стъпки, да направим принос за предотвратяване на ексцеси в финансовия пазар. И мисля, че може да бъдем горди от това. Искам да благодаря на Белгийското председателство и мога да подкрепя това, което каза колежката Голар, че в началото съвета действаше много леко, е, направи, стигна до решение, но не описа проблемите. И тук е именно приноса на парламента да изработи решение, което е устойчиво и което ще даде възможност за стабилни надзорни структури, дори и в кризисни ситуации, за да може да предотвратим ексцеси в финансовия сектор и да може да осигурим един стабилен финансов сектор. Благодаря на всички колеги, благодаря на комисията, която осигури един честен диалог между съвета и парламента и между сближаването между двете институции по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Думата господин Тремон за една минута. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, председателя на Европейската централна банка автоматично ще стане ръководител на Европейския съвет за системен риск за едните 5 години. Този въпрос е много сериозен, защото това означава много активна роля на ЕЦБ в надзора на финансовите институции и пазари. Господин Трише който а, носи отговорност за дейността на ЕЦБ пред парламента, ще поеме допълнително и финансовия надзор, а не само регулирането на ценовата стабилност. Председателя на ЕЦБ а, може да рискува своето реноме и своята позиция при разширяването на тези правомощия ще стане по-трудно за финансовите институции, породили кризата, да продължат да действат по същия начин и ще подпомогне бъдещите поколения в Европа. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Лулинг, минута и половина. Благодаря, госпожа председател. И аз исках да се изкажа за да се присъединя към онези, които поздравиха всички, които участваха в постигнато на компромиса по пакета за финансовия надзор. Компромисът е изключително задоволителен и то не само защото парламентът е, защити своята позиция е, е, пред държавите членки, но и защото успя да, е, да постигне един, е, една по-европейска насока на този пакет. Като докладчик в сянка от своята група, исках председателя на Европейската Централна банка да бъде служебно назначен за председател на Европейския съвет за системен риск, защото той е най-добре поставен да върши тази дейност и трябва председателят на съвета по системен риск да бъде изключително легитимен пред гражданите на Европа. Дори британците трябва да разберат това. Защото е много важно той да може да защитява позициите на съвета за системен риск. Тук не говорим за е, прекомерни правомощия, напротив, говорим за мерки за борбата с прекомерния риск. Надявам се, че много бързо ще се възстанови е, една атмосфера на доверие между всички заинтересовани страни. Европейския съюз пак се е, забави но в крайна сметка успяхме да стигнем до е, този ден, в който създаваме основите на един модел, който се надявам ще се отплати в бъдещите години. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Ще имам възможност да дам думата само на петима желащи да се изкажат. Колегата Палони има думата. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Ние сме убедени, че на глобалния пазар ситуацията е такава, че има нужда от контрол. Това показа и кризата. Трябва понякога да се взимат решения в рамките на 48 часа. Много големи банки прекалено големи, за да могат да фалират. Такива банки ще има и на европейско равнище и решенията за тях трябва да се вземат и на европейско равнище. Трябва да знаем кой ще отговаря за тези решения. В парламента казвахме винаги, че искаме институции, които са независими, които имат възможност да се намесват, когато има нужда в отделни определени случаи. Това става дума за това сре... последствията от кризите да не се поемат от гражданите и от малките и средни предприятия. Господин Куташ. Благодаря, госпожо председател. Приветствам преориентирането от разпокъсан надзор на национално равнище към един общ европейски глас. Микроекономическите действия сега ще могат да се планират по-добре и ние разполагаме с всички инструменти за предотвратяване на бъдещи кризи. Държавите членки не обърнаха внимание на предложенията на депутатите в Европейския парламент да отидем още по-далеч в пакета за финансовия надзор и все пак успешно се реши въпроса за системния риск чрез представеното предложение. Според мен, отдавна отмина времето на предпазливите малки стъпки, сега е момент за пълна ангажираност. Благодаря. Сега за една минута давам думата на Киатан Маки. Благодаря, госпожо председател. Необходими са ни повече европейски решения, по-малко защитни клаузи и по-малко егоистичност на национално ниво и затова не трябва да спираме до тук. Трябва да се върнем отново към този въпрос, трябва да поставим ограничения пред дейността на банките, така че те да надхвърлят 70%, трябва ни по-сериозен надзор, повече надзор на европейско равнище, защото говорим за един общ интерес. Постигнали сме е, най-широкото възможно съгласие по тези органи. Е, то не е съвсем пълно, защото голяма част от банките все още са обвързани с интересите на държавите членки. А тези интереси е, са разнообразни. Благодаря. Господин Бронс, една минута. Thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Обикновените хора а, възприемат кризите като а, бедствия. А, и Европейския съюз никога не пропуска една криза да набира все повече правомощия в ръцете си. Националните финансови системи ще загубят. Кризата в Великобритания беше преодолявана по един не особено успешен начин, защото не беше упражняван достатъчен контрол върху националните частни банки. Хората, малките предприятия бяха оставени на произвола на съдбата. Нерегулираният частен бизнес не решава проблема. Благодаря. L'ultimo, Последният оратор, който има думата, господин Бренс. Благодаря, госпожо председател. Според мен, наистина днес полагаме един кръгълен камък в развитието на финансовото законодателство. Благодарение на сътрудничеството на държавите членки, на съвета, на парламента. Благодарение на това ние постигнахме заедно този успех. Ние не създадохме един беззъб тигър, а агенция, която в определения момент, в решаващия момент може да се намеси. Няма да има конкуренция между националните надзорни органи, а координация между тяхната работа. Това означава обаче от друга страна голяма отговорност от страна на Европа. По отношение на основните заключения в доклада, аз подкрепям докладчика и благодаря за добрата работа. Благодаря. Сега Берние от името на комисията има думата. Моля за тишина. Президент, е, от тем... Благодаря, госпожа председател. Бих искал да благодаря на всички, на докладчиците, на ръководителите на политическите групи и на всички, които взеха думата в този дебат, е, за да дадат своята е, доста силна подкрепа за този нов пакет. Надявам се, че европейските органи, Европейският съвет за системен риск няма да се разглеждат като заместници на националния надзор. А, напротив, те ще бъдат подкрепени от националните надзорни органи и европейските органи ще създадат мрежа между националните органи, за да може да има обмен на опит, обмен на експертиза, така че да се предприемат добри европейски реакции, когато това е необходимо. Благодарение на вас и на съвета всичко това ще стане действителност. Ще работим по изграждането на системата тухла по тухла. От октомври ще започне да действа системата за разплащане, регламента за собствените ресурси, директивата за злопотребите на пазара, директивата за финансовите пазари, директивата за взаимните фондове, за агенциите за кредитен рейтинг, за правление на риска. Всички тези стъпки предстои да бъдат прияти. Така че дори и без да говорим за управлението на инвестиционния фонд, е, имаме доста работа, ще работим целенасочено и също така работим с пътната карта на Г20. Това означава, че е, трябва да действаме така, че на края на процеса е, цялата територия на финансовите пазари да бъде напълно покрита от законодателството и от надзора. Нашата амбиция е като постигнем като достигнем тази цел, да изградим заедно и без закъснения най-голямата глобална система за регулиране и надзор. Амбицията на Европейския съюз трябва да бъде да изгради моделът за регулиране и надзор, който да се прилага навсякъде по света. Това е нашата цел, това ще е добре е за потребителите, за гражданите и за финансовата и за финансовия отрасъл. Благодаря. Благодаря, господин Рейндърс. Имате думата. Je vous remercie, madame la présidente, mesdames, messieurs les... Благодаря, госпожо председател госпожи и господа. Искам да благодаря на всички изказали се и на огромното мнозинство от тях, които фактически подкрепиха предложените за гласуване текстове. Много съм щастлив, че мнозина от а, членовете на Европейския парламент а, се интересуват живо от темата, както мнозина припомниха. Това е първата полка, която извлякохме от финансовата криза – много текстове обсъждахме, но изграждането на нова надзорна архитектура и на нов Европейски съвет за системен риск е отговорът на Европа на финансовата гриза. Също така искам да добавя, че сме в началото на един процес, както сполучливо се изрази и комисаря Бърние. Предстои изграждането на много нови структури, регулирането трябва да се засили. Мнозин оратори го посочиха в изказванията си. Ние ще продължим да работим по същия начин. Комисията, съвета и парламента, Белгийското председателство ще продължи започнатата линия и се надявам ще постигнем значителен напредък по отношение на директивата за фондовете за хеджиране и други е, законодателни актове, като например за агенциите за кредитен рейтинг. Госпожа Голардо посочи, че на неформалния Европейски съвет е, госпожа Болс ще присъства, за да ни информира за постигнатия напредък. Зная, че има скоро процедура по гласуване. Не искам да ви бавя излишно, искам само да ви уверя, че предстои историческо гласуване, така го нарекоха много от ораторите. Ще продължим да взаимодействаме, за да постигнем същия напредък, със същата решителност и по други законодателни предложения, които ще бъдат представени на вашето внимание за гласуване през едните седмици. Още веднъж благодаря на всички, които подкрепиха проекта през последните месеци повтарям пак, че това е първата важна полка, която ни извлякохме от финансовата криза. Благодаря. Благодаря. Приключваме разискванията по тази точка от дневния ред. Care colleghe e cari colleghi, buongiorno. Vedo che in mezzo. Добър ден, уважаеми колеги. Виждам, че сред нас присъства една много млада колега, Лича Ронцул. Искам да поздравя Нашата колега, е, е, чиято дъщеря също е вече депутат в Европейския парламент. Моля, бъдете кратки. Благодаря, господин председател. Днес съм тук. като кандидат постигнал успех. Знам, че не е лесно на жените да бъдат и майки и да работят също времено. Аз успявам да комбинирам тези неща. Много се радвам, че е, съм тук за е, своята дъщеря и е, се надявам, че и други и други колеги ще последват моя пример. Благодаря ви много. А сега. Да, действително.